Граф 2 членовете или политическите групи, които стигат средната граница, могат да поискат в писмен вид до утре, 2, четвъртък, 27 април, 24 часа, решението да започнат преговори да се подложи на гласуване. Ако няма искане за гласуване в парламента за решението за започване на преговори, комисиите могат да започнат преговорите. Искам да обявя, че в съответствие с правил 46.2 от правилника обявих за допустими две предложения за акт на Съюза. Първо, предложение за акт на Съюза за различията в декларациите, състава и вкуса на продуктите в Централна, Източна Европа и, и Западна Европа на Европейския съюз, внесена от Добравка Шуйца и 9, и 9 други депутати. Предложение за акт на Съюза за проверката на чужестранните инвестиции в стратегически сектори предложение, представено от Данио Каспер.